така че много ви моля, комисар разполага с много малко време, всички биха искали да говорят с него, да се срещнат с него, така че трябва да сме стегнати. Техническите координатори ще имат по две минути, докладчиците в сянка също по две минути аз ще спра с уводните думи и веднага давам думата на господин комисаря. Уважаеми господин председател, дами и господа, благодаря за поканата в тази толкова важна парламентарна комисия. Благодаря и за интереса е, в е, е, към това да се е, чуе съвет, да се формулират е, е идеи за следващата финансова рамка. Е, какво, де се намираме ние в комисията? Както и вас, е, е ние е, гледаме на бъдещата е, е, обща съскланска политика – е, с особено внимание и, е, и вие, както и ние, имаме, е, съзираме проблеми там. Партнер за die фарма, за die ländlichen ройме, за die юнгбауан, und auch für uns als Verbraucher in Europa. Освен това, трябва да гледаме на този проблем и като на, на, на, от гледна точка на потребителя. И всъщност, знаете, че съвсем скоро ще има нов парламент, който да бъде избран, което означава, че през 2020 година ще имаме и нова комисия. Това означава, че вашата част по отношение на многогодишната финансова рамка може да бъде изпълнена тогава, когато всичко бъде нагласено. Освен това, Второ, трябва да намерим общата позиция по общата сълскопанска политика. Трето, аргументите от втората, втория стълб трябва да се свържат с е, кохезионната политика. Въпреки това обаче смятам, че трябва да имаме е, сериозни аргументи за запазването и на двата е, стълба и тяхното значение за гранната политика и за тяхната отговорност там, когато трябва да се решават въпросите за разпределението на средствата между първи и втория стълб, това е наша отговорност. Тук има един решаващ момент. В следващата финансова рамка ще има две големи празноти. Първата е Брексит. Празноти в приходите, бюджета – 12-13 милиарда евро се очакват е, структурни средства всяка година, които е, просто ще липсват. Това ще очакват се и, очаква се и празнота, и е, недостиги в разходите. Явяват се нови задачи, много по-сложни. Трябва да търсим по-добри, по-ефективни по-економически съобразни решения за целта. Такава задача е беженци, са беженците. Трябва да сведем до минимум причините, които тласкат хората към е, е бягство, е, борба с тероризма, също другата сериозна задача. Е, научните изследвания в областта на отбраната и самата отбранителна индустрия са също заслужават увеличаване на разходите. Всичко това ще е, тежи върху следващата финансова рамка. Задачите се увеличават, те трябва да се бюджетизират и достатъчно да се субсидират в е, следващата финансова рамка. Сега, е, по принцип, вие сте против е, съкрещения, бюджетни съкрещения в обща ОСП. работим по две или три форми, които ще е, така, формират нашия е, бюджет. Е, загубите е, чрез, е, поради Брексит, е, е, те трябва, тази празнота трябва да се запълни 50% от е, преразпределение на бюджета и 50% от свежи пари. Новите задачи – в интерес на държавите членки, на, на данакоплатците, е, за да се справим с тези задачи, трябват 80% е, свежи пари и 20% само преструктуриране на бюджета. Ако съберем всички тези числа, съществуващите програми, кохезионните, е, е, КАП, е, Connecting Europe, Хоризонт 2020, Разъм Плюс и други крупни програми и добавим и погледнем реалистично на новите задачи и също ги бюджетираме, тогава ни трябва един таван е, от приходи и е, кредити за поети ангажименти от 1,1 хикс. Казах хикс, защото 1,1 е, е недостатъчно. Колегите Тома, Олбрихт и Левандовски – е, които са е, докладчици по е, тази тема. Радвам се и очаквам с търпение работата си с тази по тази тема. Вие искате 2 или 3, или докладчите искат 2 или 3%, което е чудесно, но трябва да разговаряте с министрите на финансите, на селските стопанства, с структурните, е, с премиерите на националните парламенти, с всички тях трябва да проведем разговори. Ще има 5-6 държави членки, които относително е, така опорито отстояват е, линията, че сегашните е, 1,1% е достатъчен и ще е, се борят е, да се запази е, тази стойност. Швеция, Финландия, Дания, Ирландия, Австрия в Европейския парламент тази комисия също има представители на тези страни и те сигурно ще потвърдят колко опорито в Копенхаген, Хелзинки, Стокхолм, в Хага и Виена се отстоява и се представлява тази, се, се борят за, за тази стойност. Ако отправната точка на дебата, е, това е отправна точка за дебата, това е окей. Okay. Но ако е окончателната им позиция, тогава ние е, имаме сериозен проблем. Защото при едно нула, без съществуващите сегашни програми, без да, се, е, да пострадат сегашните програми, като КАП, Хоризонт е, и Кохезията, не можем сериозно да, да, да ги финансираме. Е, Затова е, ние, аз отново настоявам на нашата е, позиция за 1,1 хикс. Т.е. До, до 9. Ще ви помоля когато отстоявате позицията си и когато се стигне до масови съкрещения и се наложат такива, вие да ми кажете къде да, къде не. Без вашата позиция е, няма да е, предприемаме е, съкрещение. на неформалната среща на 27-те в Брюксел с колегата Хоган представихме няколко е, така разсъждения и е, идеи, които сега през април като комисия ще е, изложим безкрайно много становища имаме на, на Сметната палата, която доста критично се отнася по отношение на екологизацията, например. Не е, е срещу идеята е, е защото, а просто защото на практика не функционира или функционира зле. Ето защо смятам, че е, имаме правно основание за това да модернизираме общата закованска политика и значително да я опростим. Модернизацията предполага именно значително упростяване. Някои представители от е, този сектор е, знаят, че е, можем е, известни съкрещения да направим там, ако те са съпътствани, разбира се, с е, съответното опростяване, ако економиите дойдат от, от, от опростяване. Е, но следването на общите цели за е, е, аграрната политика и околната среда именно заслужават изискват да е, запазим нивата на финансиране. съкрещаване на ОСП с 30%, е, е, това не, за това не съм съгласен. И прехвърляне на правомощия към националните, към държавите членки. Ние сме общ пазар и връщане назад или фрагментация по посока национална инфраструк... на, на националната инфраструктура ще навреди на общата ни политика. И мисля, че този европейски проект трябва да остане непроменен и трябва да се е, фокусира в, на европейско равнище. Говорим за най-много 5% съкрещаване. Съкрещение. Ако от една страна имаме 2020, 2020 програмата за финансиране от 21, ако говорим за 5 до 10% съкрещение – въпросът, възниква въпросът откъде ще дойдат. Тук не очаквам много от максималното съфинансиране, защото това ще се отрази. Ще възникнат въпроси с регионите, с изоставащите райони, с държавните помощи, всичко това ще доведе до повече бюрокрация, не обратното. Въпроса за тавана, за дегресивния подход, в зависимост от големината на, на стопанствата, на сълскопанските предприятия, също един от вариантите като подход. Е, квотата на използваните средства при обща скланска политика е относително, от, относително ограничена. Е, налага се по-плътен контрол – една администрация да се вземе с проверките и контрола. Разбира се, Сметната палата да упражнява своите, да изпълнява своите функции. В бъдеще, когато говорим за новаторство, за младите фермери, освен общата подкрепа, е, имаме и конкретни мерки за неотложни ситуации, за кризисни ситуации в е, отделни е, отрасли, които са пострадали в една или друга степен в различни части на Европа. Така че за всичко това е необходимо, според мен, не революция, а еволюция в следващата е, многодишна финансова рамка. Ако погледнем назад и видим и помислим къде сгрешихме, комисията на е, Барозо преди 7 години е, предложи предишната финансова рамка. Тогава от тогава нищо не се е случило. Нищ, никаква, никаква, никакъв напредък. Нито през 11-та, нито през 12-та. В средата на декември 13-та година се приеха за, за се адаптираха законите за изпълнение и След това започна изпълнението, асоциациите на фермерите, на фермерите заинтересованите страни. Започнаха изпълнение по регионите. През пролета на 2015 се усетиха първите резултати. Тоест, е, първите 18 месеца, е, първите 18 месеца бяха загубени за фермерите по отношение на е, ако ни трябват 80% имущество, ако 80% е собствено имущество и 20% заеми от банката, този кредит може да дойде или от някакво богато наследство, или от някаква здрава европейска програма. Ако кажем, че ще получаваме еди колко си евро от хектар в следващите 7 години, това значи е, покачване на кредит е, рейтинга. През май ще предложим пакета, След това ще предложим и съответните мерки за изпълнение. Но след е, между предложението на комисията и влизането в сила е, на същото е, предстоят европейски избори. Значи, преди изборите трябва да имаме финансовата рамка, т.е. преди декември 2020, за да бъде прията преди декември 2020. Така че ще помоля този парламент и комисията, преди да се заемат с тази тема, когато на 3 май започнат работа заедно успоредно с съвета, ако, ако, ако го направят, тогава имаме възможност да така, гарантираме яснота и е, е на, на е, земеделските стопани и тогава вече е, Хоризонт, Кохезията и всички други програми могат е, да разчитат на е, дългосрочна сигурност е, при инвестициите. Благодаря. Сега координаторите ще имат възможност да вземат отношение всеки по две минути и е, накрая докладчика 3 минути и да бъде заложник на други политики. И аз съм е, е приветствам това, че се е, планира сега 7 години да бъде заложник на други политики. И аз съм е, е приветствам това, че се е, планира сега 7 години. Искам да, а, направ... да следвате бележка. Това е моята а, шофьорска а, книжка. Била в последните няколко години. Ако с това, този темп се увеличават цените в Европа. Близо 7 милиарда евро ще са нужни на, за селското стопанство в следващите години се погрижим е, предприятията, които работят в тази област, да са жизнеспособни. Милиони семейства в Европа е, се прехранват с е, земеделие и от нас зависи системата, в която живеят и работят да им. Много ви моля да не да се съобразявате с времето, защото е, комисарят е, трябва да е, си тръгне много скоро. Сега. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Аз високо ценя това, което казахте, че трябва да ситуацията за борбата с тероризма, научните изследвания, продоволствената сигурност, продоволствения суверенитет, за това трябва да има и политики, които да са насочени към всички тези е, сфери. Включ няма съответствие между политиките на Съюза и средствата, които се заделят за тях. Необходимо е да се извърши промяна, която да отчита аспектите, свързани с здравеопазването и с околната среда. Също и да има промис с недостига, пред който ще се изправи Европа след напускането на Обединеното кралство, но фермерите се нуждаят от правна сигурност преди да пристъпя. Аз съм тук отдавна. На 14 февруари беше представена многогодишната финансова и допринася в много други отношения, които няма да изброявам тук. И при ви благодаря, господин комисар. Както казахте в вашето изказване, че непрекъснато постаряват, трябва да бъдат променени, модернизирани. Трябва критично да се отнасяме към тях, не просто да ги заличаваме. Как можем да направим като предварително условие, преди да се възприемат нови политики, да не се запазва първосигнално всичко, което вече съществува и към него да се добавя. Ние трябва да си направим преценка какво можем да реформираме, какво можем а, да премахнем. Когато става дума за ОСП, как можем а, да имаме същото условие, че преди да приемем новата МФР, да видим дали ОСП изпълнява всичко, което искаме в областта на сигурността и другите сфери, на които държим. Така че, за да, да можем да дадем обосновано на представа на гражданите, защо пристъпваме. Е igual, antes que después. Eh. Eh, gracias, presidente, Госпожа Сандра Родригес, благодаря, господин комисар. Ние считаме, че в настоящия контекст не трябва да се допускат максимални лимити. Тъй като ние сега обсъждаме новата ОСП, ние трябва да разберем, че трябва да се направи оценка на нужното финансиране, да се задели бюджета за изпълнението на новата политика, която искаме да Това означава, че ще се нуждаем от повече публична подкрепа. Освен това искам да коментирам и още нещо. Вие говорихте за необходимостта за намаляване на средствата, тъй като има намаляване на разходите. По-добре е да Нека да накараме онези, които не си плащат данъците, да ги плащат. Това ще захрани бюджета в голяма степен. И на следващо място да не говорим за увеличаване, а по-скоро за намаляване на разходите, свързани с милитаризацията на Европа. За съкрещение за това, че са нужни повече приходи в бюджета на Европейския съюз както например от данък върху пластмасите и така, пластмасовите е, отпадъци и изделия, това е добре. Това, което ме дразни в тази дискусия е, че всички говорят за на е, селските райони, трябва просто да има балансираност, да има баланс. Е, не може единия стълб да се е, съкръщава е, другия, да кажем втория, а по първия стълб, да, е, който е, опира е, въобще. Е, тук е, въпроса с е, е опазване на околната седа, биоразнообразието е, също е, не търпят отлагане. Е, за тях трябва да заделяме целенасочено средства. разбира се, ясно е, че трябва да търсим възможности за съкрещение. Говори за меделските стопани, не и за за индустрията. Е, важно е да се помисля и за това. Друго, благодаря ви за това, че говорите срещу, е, сте против е, де ренационализация. Ние трябва да имаме една обща политика, която да се ръководи от Брюксел. Господин Агню. Благодаря. Ние обсъждаме бъдещето на финансирането на Европейския съюз. Това, което привлече вниманието ми, беше раздел наречен собствени ресурси. Това са средства, които се събират от комисията, от денокоплаците, без те да имат контрол върху това. Това е доста дръзко да се предлага данък върху корпорациите, върху финансовите транзакции, върху електроенергията, върху горивата за автомобили и прочие. ДДС, част от него се получава, ще има и нов данък върху автомобилните горива, също и въглероден данък на някакъв етап. Това е изключително дръско. Онези в Великобритания, които искат да останат в Европейския съюз все още, може да се помислят отново дали да следва тази линия. Ако аз бях на ваше място, а, щях да видя защо да не погледнем това, което а, имаме в момента. Например, а, да се учи, увеличи, да речеме, на 1% ДДС, което остава в бюджета на Съюза. Благодаря ви. Е, и е, други твърдят, че в никакъв случай не трябва да се е, стигне до, до економии. Никакви економии не трябва да се е, правят. Е, мисля, че е, това не е сериозно, и, е, но често го чуваме последните седмици. И е, но често го чуваме последните седмици. пълним хазната, за да можем да се справим с е, това, което е необходимо на ОСП. И на... но мисля, че трябва да станат по-проактивни. От една страна, страните имат определени искания, какво да се изпълни с политиката, от друга страна искат да се намали бюджета. Трябва да търсим стабилност, намираме се в ситуация, в която следват реформа след реформа, включително така наречения омнибус. В момента има реформа на всеки аспект на Европейския съюз и наистина стабилността е важна и това е на което трябва да за това, че има милиони свързани с Брексит. Първо, 40% намаляване, това означава 1 милиард в областта на селското стопанство. Аз също. И ако така стои ситуацията, трябва наистина да приемем тези 3 милиарда и да разгледаме какво се случва с ситуацията след това намаляване. Следващия колега. zu erfüllen, europaweit die Landwirtschaftspolitik und die Ökologisierung der Landwirtschaft stellt. Тук екологизацията е, е възможност да се изпълнят тези задължения. Тук с това се свързва и качеството на нашата на, на, на, хранител, на храните и безкрайна е, безкрайна е списъка. Сега колегата от Обединеното кралство каза, че всяка година е, хиляди работни места изчезват в селските райони. Е, трябва да търсим начин да запазим тези работни места, старите и да, е, евентуално да съзрем нови. Това е сериозен аргумент срещу правителствата. И е, аз представлявам зелените евентуално да съзрем нови, това е сериозен аргумент срещу правителствата. И аз представлявам зелените. Е... Към няколко неща. Комисията продължава да говори за съкръщения. За мен това е доста притеснително. Струва ми се, че по-скоро трябва да говорим този вид дейност губи връзката си с фермерството и тук можем да реализираме економии, но продължаваме да говорим за урязване. Говорихте за суми между 12 и вдигането на вноските. Следващия оратор. Благодаря, господин комисар, за това, че се присъединихте при на... към нас този следобед и говорихте по тема, която е много важна за нашите избиратели, фермерите. Говорим за, 1 точка, е, за 1.1% или за 1.9%, но това означава, че трябва да има някакво урязване. И ако така стоят нещата, това е неприемливо, защото тези две политики са от изключително значение, ако искаме да изкореним съществуващото неравенство и да осигурим правилното развитие на по- малко заселените и отдалечени региони в Испания – в момента фермерите страдат заради руското ембарго и не би трябвало те да понесат цената на Брексит, особено като се има предвид какво се случва с цените заради кризата в млечните продукти и при плодовете и зеленчуците. Комисията наистина ли смята да намали ОСП с тези проценти? Следващия оратор – господин Буда, е много важно да видим къде ще са те, защото преките плащания не биха могли да бъдат намалени, напротив. Може би комисията трябва да се опита да ги хармонизира, защото ние много добре знаем, че страните от източна Европа получават по-нисто малките и средни по размер стопанства. Те не могат да оцелеят без помощ от Европейския съюз и нека не забравяме дебаланса между тези две неща. Следващия оратор. Здравейте, уважаеми господин комисар. Аз мисля, че ОСП е това, което ние плащаме нашите ферми като услуга за нашето общество. Това гарантира, че в Европа имаме най-добро качествената храна в света че тя е на разположение на потребителите на съвсем поносима цена, че е безопасна. И с това също така осигуряваме защитата на своята земя, на малките стопанства. Справяме с предизвикателства като измененията в климата и така нататък. За съжаление, в много случаи ОСП се превръща в компенсация, защото фермерите не получават справедливи цени и това е нещо като субсидия, която се дава на търговците на едро и на прекупвачите и изкупвачите. Очакваме ли да получим същата услуга през 2020 с по-малко пари или със същия бюджет, като сега това не е възможно? Мисля, че е наша отговорност отговорност на комисаря, който отговаря за селското стопанство, да прекрати вещите опити, защото да, явно трябва да се направят урязвания, но аз предлагам те да бъдат направени в други области, като да речем а, финансирането на военните. Господин Даналд. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие правилно казахте, че нашата комисия е против всякакви съкръщения в ОСП по две съображения. Първо, другите големи сили САЩ, Китай и други подкрепят в много по-голяма степен селското си стопанство. Отварянето на пазара при многостранните преговори между Европейския съюз, Канада, САЩ, Меркосур, Австралия, Нова Зеландия, и прочие, непрекъснато принася в жертва селското стопанство и животновътството в частност, което става неконкурентоспособно. Селските райони изпитват проблеми, което ще има сериозно ограни... отражение върху околната среда, здравето и прочее. И всичко това трябва да се има предвид, господин комисар. Господин Данта. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за това, което казахте. Вие многократно споменахте различни цифри. Ние а, непрекъснато сме настоявали запазване на бюджета, дори за неговото увеличаване. Искам да подчертая нещо свързано с помощта за селското стопанство. Това е важен елемент е, не в подкрепа на дадена дейност, а по-скоро върху доходите. Колко селски стопанства трябваше да преустановят дейността си, ако не беше ОСП. Средствата, които се предоставят, гарантират доходи за множество семейства. В а, моята страна много а, сенски а, стопанства получават а, помощи, а, които им осигуряват а, доход, за да могат да преживеят. Съгласно експертите, доходите на селските стопани ще намалеят с 8,2%, ако няма осигуряване на помощи по ОСП. са близо 15% от приходите за други професионални групи. Как си го представяте това? Parokrotnie już się spotykaliśmy, bo tak się składa, że да, ние сме запознати с вашата позиция. Говорили сме по тези въпроси многократно. Е, ясно е, че Брексит е, допълнително ще натовари е, бюджета цяло 1 до 2%. Сега съкрещенията би трябвало да са обосновани 15-30% е, съкрещения е, по никакъв начин няма да се отразят на да потвърди, че преките плащания е, трябва да бъдат запазени в следващия бюджет и то на същото ниво ние искаме е, изравняване между новите държави членки е, и е, другите по отношение на преките плащания. Господин Ропе, благодаря ви, господин комисар, за усилията, които полагате за запазване на общата сълскостопанска политика и на кохезионната политика. На предходната ни среща в Страсбург и това е така, защото това е изключително важна политика за Европейския съюз. Без ОСП, без кохезионната политика ще се натъкнем на други проблеми. Искам да обърна внимание на политиката за екологизация. Не бяха осигурени. Ние трябва да завършим реформата, свързана с данъчните обежища. Данъците трябва да се плащат там, където се реализира печалбата. Госпожа Рибейро. Благодаря, господин комисар. Вие искате повече гъвкавост да се приложи, но това не може да бъде за сметка на съкрещения в селското стопанство. Е, и ние искаме от съвета Европейската комисия да намерят е, други източници на финансиране, които да позволят да се компенсира проблема, пред който сме изправени. А, но вместо това вие ни предлагате един а, документ, а, съгласно който в най-добрия случай ще се запази сегашното ниво на финансиране на ОСП и на кохезионната политика или пък а, ще бъдат намалени средствата. За някои програми се предвижда увеличаване на средствата. Ако имаме предвид налагането на нови изисквания към селското стопанство, това ще изисква и допълнително финансиране. Има единодушие от страна на Европейската, от страна на комисията Агри, която изисква увеличаване на бюджета за селското стопанство. Благодаря, господин комисар, че ни представихте, е, запознахте с е, състоянието на е, въпроса, на нещата. Е, сега националните бюджети е, също ще се е, съкретат в значителна степен, означава, ако защото е, националните бюджети също не са готови в момента да плащат допълнителни е, вноски към общия кюб, в общия кюб. Е, нас ни трябва поне в първите няколко години е, съответно е, финансиране и е, пренасочване на, на е, средства. Е, трябва да реформираме е, скотовътството, трябва, ни, е, трябва да реформираме е, е, земеделието, е, горското стопанство. Е, благодаря, господин комисар, за вашите е, коментари тук. Е, е имаме общи интерес да се, когато обикновено се борим за пари. Е, сега е, селските стопани ще е, приемат съкрещения, ако е, те са достатъчно обосновани, ако така имат усещането, че всичко това е справедливо, но е, вие говорихте тук за е, съфинансирането 50-50, 80-20, е, но ако трябва да съкретим 2, с 2 или 3 милиарда, ще се опитаме и това да доведем до, до съзнанието на, на земеделските стопани, но трябва да направим такава аграрна политика съвместно с вас, е, която да отговаря на техните интереси и ако е това е така, ще ви подкрепим говорите за допълнителни съкрещения, но би трябвало наистина убедително да, да представите убедителни доводи, за да не е, излезе, че Брексит се използва като оправдание за съкрещения в бюджета. И е, така или иначе екологизирането е, е подложено на сериозна критика от сега. От сега вече личи, че то е, не, не, не върви, че е нерационално като е, е, изпълнение. Е, е тези е, е, е, общи плащания в Польша, например, са много по-малки, е, по-низки от е, Польша. Е, те са а, е, сравнено с а, е, е, плащанията в преките плащания в Германия, те са а, наистина по-занижени, така че трябва или всички да бъдат еднакво съкратени, или а, всички да бъдат а, а, поравни. Ние искаме ОСП да се запази като силна европейска политика. не искаме да се стига до намаляване на средствата. Вие говорите за увеличаване на вноските към бюджета на Европейския съюз от страна на държавите членки. Говорите за 1,1 или 1,9%. Но това ще бъде недостатъчно, за да се запази силна ОСП. Нека да бъдем по-амбициозни. 1,3, например, процента. Ние се нуждаем от тези средства. Има демографски предизвикателства. В този контекст е, също се нуждаем от е, е, ОСП, такава каквато я познаваме, защото искаме младежите да останат в селските райони. Благодаря. Три бележки имам. Първо, няма една обща сладкарска политика. Всяка е, страна дърпа чергата към себе си. Е, има страни, които е, обвързват, е, не обвързват е, с резултатите, плащанията. Е, след като е обща, трябва да е наистина обща градата политика. Второ, е, пазарните е, фасади, е, пазарната фасада не трябва с допълнителни средства да се поддържа в областта на млекопроизводството. Пазара ще продължи да, да, да не функционира, ако и с такива с а, такива средства няма да го съживим и е, да ви припомня, е, в пленарна зала става дума за това, е, най-голямата несправедливост са годишните преки плащания. Е, в крайна сметка не може да се допусне някой да получава такива огромни суми. Това трябва да се, на това трябва да се сложи край. Благодаря, господин председател. Това е много важен дебат. Аз не съм убедена, защо беше избрано съкръщение от 30%. В Ирландия от срещата им е с фермите, фермерите знаят, че те се нуждаят повече средства, за да се справят с предизвикателствата. Искам да разбера какво мислят останалите 22 държави членки относно увеличаването на вноските си в бюджета. Не искам да съм негативно настроена, има проблеми свързани с Брекзит. Трябва да имаме предвид, че все повече в Обединеното кралство се говори за прилагане на твърдия вариант на излизане от Съюза на Обединеното кралство. Това е нещо, което буди сериозна тревога. Господин комисар, този недостиг не трябва да се запълни, пълни, дупката не трябва да бъде запушена само от страна. Много се говори, много ангажименти се поемат, но те трябва да бъдат спазвани. И средствата от приходите от, от данъци също трябва да се пренасочат. Аз съм тук днес, за да чуя какво имате да кажете вие когато отида в една или друга комисия, комисията за обществен контрол, и, и, и така очаквам да видя, интересно ми е да чуя, да видя в Страсбург, в пленарна зала, доколко ще излезе парламента с хомогенно. Става дума за държави, които са нетни плъци по, от, на, е, на техния е, е, БВП. Е, отново говорим за 12-13 милиарда е, евро недостиг. Не, не е, ако съкретим всъщност сега би трябвало да тук да се борим, да, да, да пробием бетон, е, е, бетонни стени с главите си. Аз съм твърде стар за това. Ако вие можете, направете го. Защото Сина, господин представител от Холандия, вашият е, премьер-министр е най-упорития. Е, идете е, и разговаряйте с него вие с е, министри и така нататък, скъпи приятели, е, не трябва да има е, съкръщения, кажете им така, е, да има нека да се заделят повече средства за Западните Балкани за научни изследвания, но е, 1%. Е, всичко това да бъде в рамките на 1%. Е, е, премиери, държавни е, пре, е, ръководители, 27 национални правителства, всички трябва да се обединят около е, една позиция. За економии, е, но във вашата група е, група. Добре, е, настоявате някои програми да не бъдат съкратени. Например, е, аз съм за... Е, е смятам, че е, увеличение, да, но едва ли двойно. Когато е, Европа, ако Европа иска да бъде конкурентоспособна, да бъде е, е, сицили, силициевата долина или е, да настигне Китай, е, тогава е, наистина е, трябва да образоваме долина или да настигне Китай, тогава наистина трябва да образоваме всички слове населението. Децата също трябва да бъдат в състояние да се възползват от програми като Еразъм Плюс. От сега трябва да, да неуспешно и е, с колегите от Сметната палата разговарям е, е, е програмата за е, аграрната политика, е, висококачествената, благосостоянието на животните. Трябва да увеличаваме средствата по всички тези пера тук говорих за съкрещения от 5 до 10%, които според мен са разумни но чухме да се промени и сценариите за 30-50% не са на, не проистичат от комисията. Трябва да следим пулс Непрекъснато повтаряме е, денонощно във всяка столица, при всяка е, разговор с, е, с медиите. Аз повтарям едно и също като мантра и при е, конт е, с е, държавите членки искат нови задачи и възлагат нови задачи, тогава трябва поне 80% свежи пари да се намерят и максимално 20% да произтекат от пренасочване. Трябва да отговорим на въпроса дали ако не се стигне до съкрещения, искам да ви е, помоля, ако наистина е, се наложат масови съкрещения, председателя е, е, Юнкер, е, е, ако а... Тогава разсъжденията на колегата за е, дегресията, както той нарече. В всички случаи познавам а, е, а, е, своята страна, Германия. Там има сериозни гласове, които настояват в големите предприятия, се предлагат много работни места. Там там а, те са сериозен економически фактор и трябва да получат същото спонсориране, както и селското стопанство. Дегресия, никакъв таван а, на хектар, преки а, плащания за всички а, поравно, за всички еднакви. А, но можем да постигнем нещо, ако сме готови на компромис. Ако обща сковарска политика трябва да сме е, означение на, на е, етикета на, на е, бутилката вино, на пакета Юф Обас от Тирол и така нататък. Всичко това трябва да се получава, да стига до потребителя в едно и също качество. На една... Също това правителство да иска да, да подлага ръка за повече помощи. И е, колкото повече планери, които не мръдват от позицията си, които е, са, ако могат, е, ще настояват за нулеви вноски сега е, в следващата финансова рамка с мнозинство в парламента, с единодушие да гласуваме това, от това ще загубят само нашите ще се е, бо, продължим да се борим, както е, казахте до сега, и с, е, с нашите национални правителства, за да то води до е, обезлюдяване на селата. Е, всичко това е, е добре познато за потребители, затова трябва да се борим. За нея благодаря и успех. Окей, професор, proszę еще раз jeszcze отново е, благодаря на комисаря най-сърдечно. Просто една минута почивка, докато е, изпратя господин комисаря. Proszę Państwa, e, zaczynamy. E, bardzo chciałem przeprosić, ale... E, така, ако обичате, прощавайте, но трябваше... Е, пропуснах да поздравя младите земеделски стопани от Белгия, които е, ни гостуват в залата. Е, добре сте дошли и радваме се, че сте сред нас, за да следите този интересен дебат. И така, следващата точка от дневния ред. Докладчика ни. Важна и интересна тема. Както казах, тенви, които също се занимават с темата. С това давам думата на нашия докладчик, господин Неков. Заповядайте. Благодаря, господин председател редицата инициативи през последните няколко години има промяна в продуктите, предлагани на нашите граждани. Като човек, роден и израснал в една от държавите членки, които се присъедини преди 10 години към Европейския съюз, мога да Ви гарантирам, че от години се знае, че продуктите от една и съща марка, продават като козметика, също така машини, коли и услуги. Но като земеделска комисия вярвам, че нашият акцент трябва да бъде върху производството на храни. Становището, което е пред Вас, е първа стъпка, която започва по парламентарното досие. Сигурен съм, че ще имаме много добра координация и работа с другите комисии, а именно водещата Комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите ИМКО и Комисията по околна среда и обществено здраве ЕНВИ. Най-важното политическо съобщение обаче е едно. Не е допустимо на единния пазар да има продукти от една и съща марка, в една и съща опаковка, но с различна пропорция, при която по-ощетени са потребителите от България, Чехия, Харватия, Румъния и така нататък. В редица държави членки бяха проведени анализи и констатациите показаха някои фрапантни случаи на използване на по-малко месо при някои продукти, на повече ориз при други продукти, като спектърът от продукти беше представителен. В някои случаи, и тук ще цитирам България, определен продукт беше с 107% по-скъп от същия продукт в, в сравнение с Германия. Въпреки че цената на продукта се е оформя от широк набор от фактори, това, което много граждани се опасяват, е, че има злоупотреба на връзката между марка и продукт. По същество обаче това, което ние трябва да направим, което е най-важното, е да променим това, което е изрично е включено в Директивата за нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители от 2005 г. с бизнеса и разбирам тяхните, тяхното съображение, че те изготвят продукти съобразно местната традиция и рецепта. Това беше едно от основните неща на рецепта. Нека тя да бъде обозначена. Но съм на мнение, че това трябва да, да е мярка, само и единствено временна, докато се измени Директива 20 различен състав и пропорция. В тази връзка приветствам това, което каза Юнкер по време на, по време на речта за промяна на тази директива. Имам и други предложения, които обаче поради технически ограничения не успях да побера в това становище. Изготвим силна позиция на нашата комисия. Благодаря ви за вниманието. Proszę Państwa, e, najpierw zastępcy, szedł po półtorej minuty, позостали по... И така, сега докладчиците в сянка. Първо по минута и половина първият депутат да се повяда. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, скъпи колеги, наистина тъжна е, истина е, Аз съм също от страна, където е, ни се предлагат такива стоки с двойно качество, различно от качеството е, на същата марка в други, което се предлага в други европейски страни. Нека да е ясно, е, ако е, когато става дума за е, една и съща марка в Германия, Италия и така нататък, и знаем, че е, тези продукти е, са били е, Е, проверени е, от е, съответната институция, нужда от местни рецепти, които да отговарят на, на съответния вкус. Тук не говорим за отделни рецепти, за идентично обозначени продукти. И както каза господин Юнкер в парламента, е, когато представиш състоянието на Съюза, е, е важно да е, се получат тези пари от комисията, да се извърши това, тази оценка. Второ, трябват ни ефективни средства, с които да се сложи край на подобно положение. Ако дадена фирма пусне на пазара продукт е, с е, двойно качество. Благодаря на господин Неков за неговото проекто становище. Ясно е, че потребителите трябва да бъдат информирани и трябва да знаят какво купуват във всяки магазин, във всяка една държава членка. Разбира се, вярно е, че предпочитанията на мнозинството в нашата комисия е да закупуват местни продукти, местно производство, за да усетят местния вкус. Но истината е, че когато някои хора пътуват, те са свикнали да купуват определен продукт на едно място и ако го видят този същия продукт със същата опаковка и същия етикет, рекламиран по същия начин в друга страна, то те очакват този продукт да е със същото качество и със същите съставки. Наша работа е да осигурим, че това се случва това се оказва сериозен проблем в някои от държавите от източна Европа, в които част от продуктите имат много по-високо съдържание на захар или съдържат повече добавки. Разбира се, този проблем не засяга само източните, източноевропейските страни. Виждаме, че има разлика в състава между различните страни, затова приветствам работата на докладчика, ще работим с него за да сме сигурни, че имат достатъчно информация за потребителите и потребителите във всеки един момент знаят какво купуват и могат да бъдат сигурни в неговото качество. Господин Ропа, извинявайте. Да, приветствам а, вашето становище. Радвам се, че се подготвя такъв доклад. За нас темата е много важна и много ясна също така. За съжаление, оставаме с впечатлението, че а,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 Що се отнася до двойните стандарти по отношение на качеството, това е особено сериозно, защото става въпрос за един механизъм, който позволява фалшифициране. Имаме етикет, който не отговаря на реалността. Бяха проведени определени проучвания и так, смятам, че трябва да създаде публична платформа, в която специалисти и потребители от държавите членки имат възможност да, се, да направят преглед на съответните продукти, където може да се направи и сравнение между същия продукт в различните страни. По този начин може да се подаде сигнал и да има реакция от страна на властите. Това е един от начините да видим какъв е проблема с продуктите и потребителите ще могат да дадат своя принос за неговото разрешаване това може всъщност да се случи по чапката на нова агенция. Или бихме могли да избегнем варианта. Проблем, свързан с двойния стандарт на продуктите и има сериозни последици. Как можем да говорим за единен пазар, за обща политика, когато се допуска подобна ситуация в 28-те държави членки от 2004 година? Трябва да се действа бързо, трябва да има конкретни предложения за решаване на проблемите, защото това, което се наблюдава, както беше казано от някои от изказалите се вече, подвежда потребителите и между всички държави членки. Господин Данта. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на нашия докладчик по становище. Той повдига един сериозен проблем. Но трябва да сме внимателни и трябва ясно да откроим нещата. Има базови продукти, които се продават съответно дадена рецепта но това, че се предлагат в същата опаковка, това е скандално за мен. Дори вътре в една държава не винаги има еднакви вкусове и даден продукт, производител или разпространител на продукта адаптира този продукт към местните обичаи и желания. Например, едно и също сирене не винаги има един и същи вкус а, и отговаря на вкуса на потребители. Не трябва за това да се смесват а, всичко. Трябва да се прави разграничение между нелоялните търговски практики. Те трябва да бъдат заклеймени и комисията трябва да направи предложение през идните седмици за адаптирането на пазара но не трябва всичко да се слага в е, общ кюб. Немския пазар, там вулана е в е, ляво, когато продават аудито на британския пазар е отдясно. Това, за което се оплаквате, е различни варианти. Не виждам каква е ползата. Дали има твърдения по-лоши съставки, като запазват е, същата цена. Това ли е което се случва? Защото аз не съм чул нещо такова, свързано с ценообразуването. В ерата на предприемачеството, дали става дума за черен паз? Да, преди се говореше за Чехословакия, когато бях млад. Дали някой реализира печалба на черния пазар, ако производителство на източноевропейския пазар, съответно могат... Господин Яра. Благодаря ви. Искам да насърча докладчика да отчете всичко това. Това не е нов дебат, всъщност, който водим. Производителите, ако искат да направят нещо, могат да го направят. Когато говорят за продукта, който е без съдържание на захар. Това се посочва. Човек може да се информира в интернет. Но когато се предлага един и същи продукт една и съща опаковка, се очаква, че ще бъде същото качество, същия вкус и ако има разлика в рецептурата, тогава това трябва да е отразено на етикета всяка промяна, която се прави в производството, трябва да бъде посочена. Това трябва ясно да се подчертае. Когато говорим за автомобилостроението, никой производител на автомобили в Германия няма да предложи по низко качествен автомобил на потребителите в Великобритания – и ние трябва да се придържаме към този принцип, трябва да сме твърди. Става дума за това потребителите да са добре информирани. Ако вместо захар е сложен някакъв друга съставка, нека това да е отразено на етикета. Надявам се, че разбирате какво искам да ви кажа. Производителите са тези, които трябва ясно да означат какви са съставките, които се съдържат в продуктите им. Председателят. Потребителите вероятно ще са доволни да намерят продукт, който съответства на личните им предпочитания, стига да е от нужното качество. Родителите на държавите членки на ниво Европейски съюз да не се допуска различно качество на продуктите, които контрол какво може да се прави в лабораторни условия в държавите членки на годишна основа и да създаде обща база данни. Председателят Сега нека да чуем представителите на комисията ИМКО и на ЕНВИ. Госпожа Боржан. Уважаеми колеги, в Европейския парламент ние често говорим за равенство на гражданите, за равните права на всички граждани на Съюза. И това е един пример, с дигане на ръка ще кажат какво мислят за ситуацията, при която няма равно третиране на гражданите. Радвам се, че това е първия доклад по тази тема, който се изготвя от Европейския парламент и чрез него ще излезем с официална позиция на Европейския парламент по въпроса. В моята стара ръка и това е още по-голяма причина да се направи нещо повече. Направени са проучвания, аз самата съм извършвала такова заедно с Харватската агенция по храните и доказахме, че има както хранителни, така и нехранителни продукти, които са от различно. Да кажа е, че действително е възможно поради различни местни предпочитания даден продукт е, да съдържа повече захар, например, или пък а, автомобилите в Великобритания да имат а, а, корми. Говорим за различно качество. Това е вече проява на дискриминация. Затова считам за важно докладът а, да бъде достатъчно амбициозен. Вярвам, че докладът трябва да е такъв, а, че да се посочи директива 29 от 2005 година. Благодаря на господин Неков. Надявам се, че накрая ще се получи един документ, който ще удовлетворява всички ни. Благодаря. Сега Божан от Енви има думата, от Агрифин, Агрифин и сега госпожа Сахналова. Благодаря на господин Неков за това проекто становище и е, всички е, изказвания до тук. Е, всички сме на едно мнение. Тук е, комисията е, Имко анализира доклада. Аз като докладчик ще присъствам през март на разглеждането, така че очаквам и вашите, вашия е, принос, принос към е, доклада. Е, да припомня само, че още през 13-та Европейския парламент е, призова комисията да се занимае с този въпрос. Сега вече сме 18-та и е, за първ път имаме парламентарен доклад по въпроса. Надявам се и дано да бъде добър резултата и да допринесем към решението на един въпрос, който отдавна чака решение. Благодаря. А сега бих искал да дам думата на представители на Европейската комисия. Имаме е, гости от е, Генерална дирекция Агри е, и ви давам думата веднага. Заповядайте потребители в Европейския съюз и всякаква такава тенденция трябва да бъде пресечена много бързо комисията може да е, реши проблема. Какво направи комисията след като се зае с решаването на въпроса миналата е, коригиране на тази директива за не, е, е, справедливите е, нелоялните практики, е, е пробовземане? на хранителни продукти, е, които с, с, от подобни е, марки и на господин Неков има и пилотен проект е, на парламента, който ще допринесе за развиването, развитието. Ако продължи този проект, става ясно, че си заслужава да се обърне поглед и към нехранителни продукти. В заключение е, очакваме е, проекто доклада от Имко в края на е, март. Благодаря. Дирекция, сега от Генерал дирекция правни въпроси и юст. Сега искам да допълня колегата си ние сме се ангажирали да прилагаме съответния план за действие е, с цел е, е, органи, чрез изграждане капацитет и опит в вземането на проби. Надяваме се да го направим съответните заявления ще бъдат оценени в, за грантове, ще бъдат оценени до края на април за корекции в съответната директива. Искам да, при, да ви информирам, че в момента работим по въпроса за е, двойната политика, е, двойното качество на продуктите, като е, част от изменения към директивата за потребителското правото на потребител. Борза Нелова Сехналова има едно много добро сътрудничество, така че смятам, че наистина ще изготвим в различните комисии много добри предложения. Това е следващата стъпка. Трябва да направим максимално бързо това, което каза господин Дантан – смятам, че е, е редно и е окей да има различни сирена с различни миризми, но те нека да бъдат защитени по схемите, европейските схеми за качество на селскостопанските продукти, така наречените географски означения, а е недопустимо, когато една и съща марка а, с една и съща, един продукт се представя от една и съща марка под една и съща паковка с различно, а, с, е с различна съставка. По този начин това, което и господин Агню каза, като, по-скоро като въпрос, който зададе. А, това е подвеждане, подвеждане на самия потребител, тъй като той очаква, прави асоциативна връзка между продукта в една държава, примерно в Великобритания, и когато отиде в държава от източна Европа, примерно в България, той очаква, като види същата марка, същия продукт, да е с същите съставки и със същото качество. Но реално тук проблема не е с етикетирането. Етикетирането е много надлежно, много а, а, точно обосновано и написано. Проблема е, че има разлика в съставките. Примерно, повече ориз в източна Европа за сметка на по-малко месо в, а, пак в източна Европа. Или, примерно, самото месо е по-мазно. Ако говорим за безалкохолни напитки, в Западна Европа се слага захар, която се разгражда по-лесно от организма а, всеки божи ден и ние представяме тях и трябва да работим на единния пазар, да има солидарност и равноправие. Благодаря за вниманието. Е, в е, е, е, сервиза често ме питат оригиналната част ли искате или китайска. Е, това също е точка от дневния ред което е представене от е, е, Генерална дирекция Агри е, на проект е, етикетиране, използването на символи, индикации и други и отмяна на регламент 600 с държавите членки по отношение на делегираните правни актове, правните актове по делегация, за да ги обозначение на традиционни понятия е, да е, сведат до минимум натоварването за е, предприемачи и потребители. проведени са консултации с отрасъла под формата на диалог. Една от основните молби, която така изкристализира от тези консултации е правната, да, да, правните разпоредби по отношение на виното да са а, ясно а, четими и разбираеми и за предпочитане е всичко да, се, да е съсъжено в един акт по делегация един акт по изпълнение. А, И е, на последното заседание на експертната група е, на 30 януари е, Генерална дирекция Агри е, представи последния вариант, е, изготви последния вариант на е, делеги, актовете по делегация, в който е отчел всички е, коментари и бел, забележки на държавите членки. Очаква се на следващото заседание на експертната група на 17 май. Е, да се е, гласува е, къде, е, кога ще се приемат тези делегирани актове, след което ще бъде върната топката на парламента. А сега ще дам думата на господин Онуфри. След което ще сме предвидили изказвания. Имате думата. Jagri o zabranie głosu. Thank you, Mr. Chairman, distinguished MEPs. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Комисията е на последният права от подготовката на регламент е, и 607 е, за етикетирането на е, продукти. Между институционални консултации се водят и проекта ще бъде предложен от комисията в следващите няколко месеца. Комисията работи в тясно взаимодействие с държавите членки и е, по този начин можахме да вникнем в интересите и нуждите на е, потребителите. Всички заинтересовани страни са доволни от тези консултации. Това е част от процедурата за е, хармонизиране с е, Лисабонския договор на втората ниво законодателство, което е отрешаващо значение за е, винопроизводството, е, винарството, промени в е, политиките, но дава възможност за подобряване на съществуващите норми. В въпросния регламент комисията направи следните подобрения – разрешено е да се използват символи, е, като по този начин ние на е, е, минималния размер на състав и праг за алергии, процедури за регистрация и поправки при сертификацията на продуктите, които са хармонизирани, са рационализирани и хармонизирани. 6 месеца е срока за разглеждане на тези въпроси. Това ще даде коми... въпрос... възможност комисията да се случи само върху основните елементи от е, е заявленията, като е, избягва е, е, дублиране с е, прегледа, който се прави на ниво да с е, държавите членки, с които има търговски споразумения е, комисията. Е, след това етикетирането и информацията за хранителните качества на продуктите. Следвайки приемането на доклада на комисията през март 17 се работи по винопроизводителите се възможнат от този, тази хармонизация, за да е, приемат нови разпоредби за етикетиране, така че да има еднороден подход е, е, когато се, и да се избегне е, е, разрубеност и разпространението на национални решения и мерки. Двете процедури са разделени според комисията по време и по, в пространството от една страна е, ети, съдържанието на етикета престича от общите е, разпоредби. Е, комисията не може да дорогира от общите разпоредби чрез дерогация от вторично законодателство в селското стопанство. Комисията е, смята, че е, сектора ще е, се нуждае от саморегулиране. И ако обаче, ако обаче това се забави, тогава комисията ще помисли за законодателни варианти, което е по възможностите и разбира се. Междувременно е време да се използва възможността да се хармонизира този важен набор от закони и комисията очаква вашия принос в изработването